Good, morning. Good... Добро утро, колеги. Добро утро. Моля, седнете. Имаме днес дълго гласуване, така че нека започнем колкото се може по-бързо. today if anybody wants to talk you are extremely free to do that but outside this room. Колеги, ако имате да обсъдите нещо, моля направете го извън залата, защото ние започваме гласуването. Добре дошли на всички. Сърдечно приветствам колегите от Комисията по рибарство. Колеги, за нас е удоволствие да работим с вас. Давам, давам думата на господин Мартел в началото. Благодаря. Аз исках също само да благодаря, че можем днес да гласуваме с вас и да работим заедно. Аз съм също председател. За първи път имаме съвместно заседание, но не и за последен естествено трябва да вземем предвид правата на жените в политиката на рибарство. За това ще работим заедно. Имаме дълга листа за гласуване, така че нека да започнем веднага. Благодаря, казва председателят. Някой от докладчиците може би ще искат да кажат нещо в началото. Господин Ромева, не, не искате. Тогава започваме с гласуването. 13-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 15 за против, въздържали се, прието е. 16. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против. Трябва да проверим втората част. Проверяваме втората част на изменение 16. Край на гласуването.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 така, гласуваме втората част на 16-то. Един от зелените е повече. Един от зелените колеги моля да не гласува. Okay, wait a minute because they have all uh, no it's i think it's okay but because they have calculated in the program that there should be only fund members but they... изчисленията са грешни ние изчислявахме само колегите от комисията по правата на жените и така за трети път моля гласувайте колеги сега гласувайте And the vote is closed. Край на гласуването. значи, гласуваме четвъртия път. Моля, гласувайте сега. And the vote is closed. Okay. Край на гласуването. Не, не е край. Now is closed. Сега обаче. И е прието и изменението. Добре, и сега вече всички разбраха как да натискат копчетата. 17 за, против, въздържали се, прието е. 18 има осмо изменение. Имате ли възражение? Аз възразявам. Един или два. Аз съм асистент, той е член. Трябва, трябва поне четирима колеги от двете комисии общо да са против. Тогава трябва да гласуваме. Значи 18-то изменение за, против, въздържали се, прието е. Добре, добре, проверяваме 18-то. Край на гласуването. Прието е. 19 за, против, въздържали се, прието е. 20, 20, първата част за, против, въздържали се, отхвърлено е. Втората част. Yeah, it, it, it falls then то пада. Втората част пада, така че преминаваме към 21. 21 за, против, въздържали се, прието е. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 за, против, въздържали се, прието е. 24 за, против, въздържали се, отхвърлено. 25 за, против, въздържали се, прието е 26 за, против, въздържали се, ще проверим 26-то. 26-то проверяваме. Моля, гласувайте електронно по 26-то. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 27 за, против, въздържали се, прието е 28 за, против, въздържали се, прието е 29 за, против, въздържали се, прието е 30 за, против, въздържали се, прието е 31 за, против, въздържали се, отхвърлено е 32 за, има устно изменение за при 32. Има ли възражение? Няма. Добре, гласуваме 32. Кой е за? Против. Въздържали се? Прието е. 33 за. Против. Въздържали се? Прието е. 34 за. Против. Въздържали се? Отхвърлено е. Първо изменение за. Против. Въздържали се? Прието е. Второ за против, въздържали се, прието е. Трето за, против, въздържали се, прието е. Четвърто за, против, въздържали се, прието е. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено е. Шесто за, против, въздържали се, прието е. Седмо за, против, въздържали се, прието е. осмо за, против, въздържали се, прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. Десето за, против, въздържали се. Въздържали се. Значи, кой е за? За десето. Против. отхвалено. 11 за. Против. Въздържали се. Нека проверим 11. Моля, гласувайте. Електронно по 11. Is closed. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Господин председател, нека моля проверим 25 и 26. -то. Вие казахте, кой е за 26-то, след това казахте да проверим 25-то. Добре, гласуваме по 25 и 26 електронно. Нека проверим, нека сме сигурни. Значи, гласуваме електронно по 25-то. And the vote is closed. Край на гласуването. And then we check on 26. The vote is open on 26. Сега гласуваме 26-то. Край на гласуването. И двете изменения са приети. Сега гласуваме цялата резолюция. Гласуваме отново електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. Приета е резолюцията. Поздравления за докладчика.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 Продължаваме с нашето гласуване. Сега започваме с доклада на госпожа Първанова за насилието срещу жените. Преди да започнем с гласуването, искам да кажа нещо за листата за гласуване. Аз ще бъда по-бавен тук, защото списъкът за гласуване е по-сложен тук. Аз ще ви дам време ако обаче каже нещо странно, моля прекъснете ме и кажете, че е грешно. Нека подчертая обаче на страница 7. Страница 7 се казва в компромис 18 отидете до изменение 114. Това не е така. Отиваме в прилибе 9. Това трябва да се направи. Тоест има грешка. Следвате ли ме? След това на 14-та страница на 14-та компромис 6 там се казва препратка към изменение 43 трябва да се направи препратка към 45. 45 е на следващата страница. Е, казва се go to, значи препратка отидете към. Значи на 14-та страница. Това е в компромис 6 и в тясната колонка се казва, ако е прието, отиваме направо в, на изменение 43. Това е грешка, трябва да се премине към изменение 45. И още нещо. Технически разделно гласуване на Либе 5. На последната страница. На последната. И разделното гласуване е на грешно място. Трябва разделното гласуване. да е след параграфа, който казва и държавите членки трябва да ратифицират конвенцията. След това изречение трябва да има разделно гласуване. Това е последната страница. Либе 5.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 Искам да благодаря на всичките докладчици в Сянка, които работеха в този доклад. За нас беше голямо предизвикателство, тъй като за първи път ние работим по, легис... по законодателен текст, но с помощта на секретарята, на докладчиците в Сянка ни успяхме да завършим нашата работа. Надявам се докладът да е успешен, да има успех, само да поясна не се отчаивайте от списъка за гласуване, който е доста сложен. Това е заради процедурата. Най-напред имаме резолюцията, след това приложението. Това осложнява нещата. Има много минуси. Това не означава, че те не отговарят на философията на доклада. Минусите просто са сложени, защото формулировката е по-различна. Просто това е малко по-странен начин за представянето на този законодателен текст. Но това е силна позиция от нашата комисия в съответствие с предишната позиция по същия въпрос. Благодаря. Сега ще продължим с... Ще започнем с гласуването. Изменение 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Либе 7 за. Против. Въздържали се. Прието е. 75 за. Против. Въздържали се. Нека проверим 75 изменение. Моля, гласувайте по изменение 75. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 76-то. Това е основно изменение. Има ли възражение? Няма. Тогава гласуваме 76-то. За. Против въздържали се, прието е. 126 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 77 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 78 за, против, въздържали се, извинявайте, 78 още веднъж за, против, въздържали се, прието е. 80 допада. Отиваме към компромис 16. 16 за, против, въздържали се, прието е. 70, 81 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Либе 11 не се гласува, 82 за, против, въздържали се. Не беше ясно, така че ще проверим електронно изменение 82. And the vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Либе 15. Осно изменение, някой против, няма. Добре, либе 15 гласуваме за, против, въздържали се, прието е. 127 пада, либо 14 за, против, въздържали се. Нека проверим либо 14. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 84 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 85 за, против, въздържали се, отхвърлено. 86 за, против, въздържали се, прието е. Либе 5 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 88 за, против, въздържали се. Нека проверим 88. Край на гласуването. Прието е. Деведесето. Някой против основното изменение? Не. Добре. Деветдесето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 89 също е основно изменение. Има ли някой против? Не. Гласуваме го тогава. 89 за. Против. Въздържали се. Прието е. 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 93 не се гласува. 129. За. Против. Въздържали се. Прието е. 128 за. Против. Въздържали се. Прието е. Така, 97 за. Против. Въздържали се. Прието е. 100 за. Против. Въздържали се. Прието е. 17 компромис за. Против. Въздържали се. Прието е. Преминаваме към 105. 105 за. Против. Въздържали се. Прието е. 107 за, против, въздържали се, прието е. 109 за, против, въздържали се, прието е. 108 за, против, въздържали се, прието е. 110 не се гласува, компромис 23 за, против, въздържали се, прието е. 112 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието е. Либе 9 за, против, въздържали се, прието е. 114 за, против, въздържали се, прието е. 115 за, против, въздържали се, прието е. 116 за, против, въздържали се, прието е. 130 за, против. Проверяваме 130. Моля, гласувайте сега. Преустановете гласуването. Приема се. 131 за, против, въздържали се. Отхвърля се 134 за, против, въздържали се. Приема се. 132 не се гласува. 135 за, против, въздържали се. Моля да гласуваме електронно. Моля гласувайте с 135. Преустановете гласуването.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 с изменение 133 за, против, въздържали се. Приема се компромисно 22 за, против, въздържали се. Приема се. Следва 141. 142 е, за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да опитаме. Може да 132, моля гласувайте електронно. Преустановете гласуването. Приема се 150 за против въздържали се. Отхвърля се 142 за против въздържали се. Приема се 149 за против, въздържали се. Приема се. Либе 16 не се гласува. 143 за. Против въздържали се. Приема се 151 за, против, въздържали се. Приема се 144 за, против, въздържали се. Приема се 152 за, против, въздържали се. Приема се 145 за, против, въздържали се. Отхвърля се 146 за,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 въздържали се, приема се. Следваща страница, компромис 24, за. Компромис 24, за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, при...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 Следваща страница е компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Либе 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се 71 за, против, въздържали се, приема се 72 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 15 за, против, въздържали се, приема се, либе 4 за, против, въздържали се, приема се, Устно изменение 74. Има ли за, против, въздържали се, приемат се. Либе 1 за, против, въздържали се, приема се. Либе 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въз... е 12 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте с електронните карти. And the vote is closed. And it's clearly adopted. Thank you and congratulations to the rapporteur. Mm. пристъпваме към следващото гласуване сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете. Докладче госпожа Ханибол. Е, има някои моменти в документа. Е, списъка за гласуване беше много сложен така че в хода на гласуването ще уточняваме нещата. Има две изменения с еднакъв номер и така нататък, да са отразени устни изменения, но всичко това може да се вземе предвид, особено като се има предвид, където има компромисни предложения, така че няма да се занимаваме с нещата по-отделно. И така, Давам думата на докладчика. Госпожа Ханибол, накратко е, имахме много конструктивен дебат вчера, за което много благодаря. Благодаря на всички докладчици и Сянка, които ми помогнаха много. Мисля, че можем да гласуваме. Надявам се, че можем да гласуваме сега. Това е важна тема и не искам да го губим. Така че нека го гласуваме с цел да влезе в пленарна зала в рамките на този мандат. Още веднъж благодаря на всички, които участваха в изготвянето на доклада. Госпожа Корнелиса. I think, um... Мисля, ако разбирам правилно, три групи са искали отлагане на вота, защото списъка за гласуване е пълна бъркотия. Не, е, не са отразени устни предложения, има повтарящи се изменения, има много изменения, които е, са отразени два пъти в списъка на мене ми се струва, че трябва да гласуваме, за да решим дали да отложим, защото някои от политическите групи са за отлагане, между тях зелените, Ангое и докладчика в сянка са предложили да гласуваме за Алди. Не, за Алде не зная, но това е във всеки случай нашето предложение. Да отложим. Процедурен въпрос за отлагане. Длъжен съм да го поставя на обсъждане. Ако някой друг желая да вземе думата по процедурен въпрос, госпожа Канокодакес, да, аз съм сред групите. Е, които бяха притеснени. Нашите сътрудници работиха докъсно, но успяха. Мери е права. Е, ако не гласуваме сега, шансът да влезе в този мандат е минимално. Има грешки наистина и пропуски, но не, няма нищо сложно. Така че аз отеглям възражението си да се обсъди. Предлагаме да се гласува госпожа Гормай. Аз също искам да обърна внимание на всички ви на следното. Вчера обсъдихме нещата на координати. Никой не каза нито дума. Беше наистина много трудно да изготвим списъка за гласуване. Никой нищо не каза. Ув, да, да зачетем докладчика. Тя благодари за всички, на всички колеги, които са и помогнали. Нека да опитаме. Въпросът е много важен, е, както и всички други доклади, разбира се. Госпожа Зубер. У групу Гуен Жел кер... В групата ГУЕН ЖЕЛ ГЕЛ ние сме за гласуване сега. Свършихме сериозна работа. Нищо ново не е предложено. Очевидно списъка е сложен, но мисля, че ще можем да се справим. Нямахме проблеми вчера, така че не виждам защо да отлагаме. Мисля, че ще успеем. След като ние можем, всички могат. Председателя госпожа Първанова. Благодаря, господин председат. Ние имахме затруднения на няколко заседания на координаторите да решим какво ще е заглавието, каква ще е темата. Най-сет не успяхме. И сега за техни, поради технически причини да отлагаме, мисля, че не е хубаво. Нека продължим и да приключим работата. Малко се самокомпрометираме, ако не успеем да разрешим тези въпроси толкова важна тема и с контроверсни мнения. Нека по-добре да продължим. Иначе ще проявим слабост като комитет, като комисия. Госпожа Хименес, аз съм съгласна с казаното от координаторите Имаше компромис, докладчика положи усилия, темата е сложна, е, мандата изтича и мисля, че е наистина правилно сега да гласуваме. Е, казах, съгласна съм с казаното за техническите проблеми. Не е идеално положението, но мисля, че това не бива да пречи да приемем доклада. Аз предпочитам да гласуваме. Особено като се има предвид, че бе постигнато компромис. Можем да решим техническите проблеми. Това е исторически важен доклад и нека не губим историческа инерция, инерция да гласуваме сега. Госпожа Делво. Е, аз мисля, че трябва да гласуваме сега. И все пак се, е, се питам от името на докладчика Сянка на НЕП е, да също да вземе отношение. Да, има технически проблеми, има и грешки, но това е изключително важен доклад. Така че аз съм за гласуване. Okay, uh... Благодаря. Така или иначе има предложение за отлагане, така че аз съм длъжен да подложа това предложение на гласуване. Е, така изисква процедурата. Онези, които са за отлагане, за отлагане, моля гласувайте против. Е, предложението се отхвърля, ерго гласуваме днес. Е, сега тръгваме без бързане при гласуването, защото има неща, които трябва да се обясняват. Така че е, ще бъда още по-бавен, отколкото обичайно при работа. Започваме с компромис 4. Компромис 4 за. Против, въздържали се, приема се. 66, 67 идентични. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Е, желаете да направим проверка по 66 и 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 68. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 69 за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към компромис 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. 75 за, против. По 75 имаме и основно внесено изменение. Някои възразявали срещу него? Не. Тогава гласуваме 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, Налага се да направим проверка с електронни карти. Моля, гласувайте по изменение 77. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега а, трябва да отбележа, че а, независимите не гласуват. Да, е, имаме предвид това. Добре, отхвърля се. 79. Няма да гласуваме 78, тъй като то отпадна е, при положение, че компромис 6 бе прият. Така, както виждате, е, съм по-бавен. Ако се приеме е, компромис 6, се преминава към 75 направо. И така, 79-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. И направо преминаваме към 80. 87 86-то отпадна, така че сега гласуваме по 87. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А, приема се, извинете. Компромис 9. За. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10. Малко по-долу. За. Против? Въздържали се? Приема се. Желаете проверка по компромис 10. Режим на гласуване. Край на гласуването. А, раз... Сега ми е ясно, казва председателят. Да, прието е. Прието е. Извинете. Не можах да видя някои от членовете е, в залата, но смятах, че са тук. Добре. Приема се компромис 10. Е, преминаваме към 92 за. Против. Налага се проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против? Въздържали се. Приема се. Компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. 102. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? против, въздържали се. Струва ми се, че е добре да направим електронно гласуване за проверка по първа част на изменение 102. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 кой е за, против,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 въздържали се. Предлагам да направим проверка с, с електронни карти по 113 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 117 отпада. 118 за. Против. Въздържали се. Предлагам да направим проверка с електронно гласуване по 118 изменение. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 119. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 120 за. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за. Против. Въздържали се.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 За. Против. Въздържали се. Приема се. 128. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Моля ви да направим проверка с електронни карти по втората част на изменение 128. 127 вече е гласувано. А сега гласуваме по втората част на изменение 128. Край на гласуването. Приема се. Не трябваше всъщност да се намесвам по време на вота, но имаше въпрос. 129 няма да се подлага на гласуване. 189 за, против, е, приема се 130 за, против, въздържали се. Предлагам проверка по изменение 130, режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 131 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 131, режим на електронно гласуване. Край. Отхвърля се. 132 за. Против. Въздържали се. Проверка по 132. Режим на гласуване.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 140 изменение за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се. По-добре е да направим проверка по 143 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 153 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част е, за, против, въздържали се, приема се. И трета част за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, Проверка по изменение 155. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 156 за. Про... Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против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 168, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Можем да минем направо към 176. Има основнесено изменение по 176. Дали Но, не, не, няма нужда да го гласуваме, тъй като компромис 18 бе прият. 180 направо. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. Три идентични изменения, Едно, две, три за, против, въздържали се, приемат се. Отново две идентични, 4 и 6 за, против, въздържали се, приемат се. 5, кой е за, против, въздържали се, приемат се.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 въздържали се, приемат се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 е оттеглено, 18 кой е за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 проверка по изменение 19. Край на гласуването. Прието е. 20 за. Против. Въздържали се. Прието е. 21 за. Против. Ще проверим. 21. 21. And the vote is closed. Край на гласуването. Прието. 22. Е. За против, въздържали се, прието е. 23 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 24 за, против, въздържали се, прието е. 25 пада, 26 за, против, въздържали се, прието е. 27 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 2 за. Против, въздържали се, прието е. 29 и 33. Идентични е. за. Против, въздържали се, прието е. 20, 32 за. Против, въздържали се, прието е. 34 и 38 и 55. И имаме разделно гласуване тук. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против. Значи моя граш, грешка беше втората част за, против. Въздържали се, отхвърлено е. 34. 35, извинявайте, за, против, въздържали се, приета. Втората част за, против, въздържали се, приета. 37 е. за, против, въздържали се, приета. Е. 39 за, против, въздържали се, отхвърлено. Е. 40 за, против, въздържали се, приета. 41 за, против, въздържали се, прието е. 42 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 43 има разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Компромис 3. За против, въздържали се, прието е. Четиридесет и шест не. Четиридесет и седмо. Гласуваме. За. Против. Въздържали се. Прието е. 48 за против, въздържали се, прието е. 49 за, против, въздържали се, прието е. 50 50 първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се, прието е. 52 за. Добре, при, е, проверяваме 51. And the vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърляме. 53 за. Против. Въздържали се. Прието е. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърляме. 56. Разделно гласуване. Първата част. За. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част. За. Против. Въздържали се. Прието е. 57 за. Против. Прието. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 60 за, против, въздържали се, прието е. 61 за, против, въздържали се, прието е. 62 за, против, въздържали се, прието е. 63 за, против, въздържали се, прието е. Гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте сега. And the vote is closed. Край гласуването. Прието е. Благодаря на докладчицата. Chair? Chair? Yes, please. Yes? Mrs. Cornelison. Um, considering the vote... Госпожа Корнелисън. почти всички зелени членове ще изготвят альтернативна е, позиция. Чухте колегите, които ще изготвят позицията. Е, това ще е подкрепено от либералите, е това ще е мнение на мълцинството. Благодаря, господин председател. Аз също искам да представя по член 52, втория алинея трета мнение на мълцинството от страна на други колеги, от мое име и госпожа Люлинг и други колеги. Преминаваме към следващото гласуване. Председателството се поема от госпожа Естрела.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 will continue with the, the report. Продължаваме с следващото гласуване. Това е равенството между жените и мъжете. 122. Гласуваме 122. За, против, въздържали се, Прието е. А извинявайте, нека проверим. Close the vote. Yes, it was rejected. Да, отхвърлено беше, извинявайте. Uh, amendment 126 127 и 128 гласуваме ги едновременно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Добре, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. 130. 30 изменение. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. 129 за, против, въздържани се. Нека проверим. The vote is closed. Was is rejected. Край на гласуването. Отхвърлено е. 131. За. Против. Прието е. 133. За. Против. Въздържали се. Прието. 134. Е. Пада. 135. За. Против въздържали се, прието е. 136. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 14. За, против, въздържали се, прието е. 138. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 39. За, против, въздържали се, прието е. Но нека проверим. Гласувайте, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 15. За, против, въздържали се, прието е. 143. За, против, въздържали се, прието е. 147. За, против, въздържали се, прието е. 149. За, против, въздържали се, прието е. 151 за, против, въздържали се, прието е. 152 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието е. И сега Компромис 17 за, против, въздържали се, прието е. 157 и 163 за, против, въздържали се, прието е. 159 за, против, въздържали се, прието е. 160 за, против, въздържали се, прието е. 161 за, против, въздържали се, прието е. 167 за, против, въздържали се, прието е. 165 за, против, въздържали се. Ще проверим. Ще проверим 165-то. The vote is closed. It's approved. Прието е. 169-то. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 18 за против, въздържали се, прието е. 163. Извинявайте. 173. За, против, въздържали се, прието е. 176 за, против, въздържали се, прието е. 177 за, против, въздържали се, прието е. 178 за, против, въздържали се, прието е. 179 за, против, въздържали се, прието е. 180 за, против, въздържали се, прието е. 181 за, против, въздържали се, прието е. 183 за, против, въздържали се, прието е. 184 за, против, въздържали се, ще проверим. Is open. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. 185 е. за, против, въздържали се, прието е. 186 за, против, въздържали се. Нека проверим. Нека проверим. The vote is closed. It was approved. Прият. 187 за, против, въздържали се, прието е. 188 за, против, въздържали се, ще проверим. Моля, гласувайте. The vote is closed. Установете гласуването. Приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 100, 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, Приема се 194 за, против, въздържали се. Нека проверим по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Преустановете гласуването. Приема се. Компромис 19. За. Против въздържали се, приема се и пристъпваме към изменение 202 за против въздържали се, приема се 205 за против въздържали се, приема се 207 за против въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 208 изменение за, против, за, извинявам се, а, против, въздържали се, приема се. Изменение 210 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част отпада. Изменение 199. За. Против. Въздържали се. Приема се. 216. За. Против. Въздържали се. Приема се. 217. За. Против. Въздържали се. Приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, приема се. 230 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част отпада. 231 за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 235 за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се. Не съм сигурна. Нека гласуваме електронно. Гласувайте. we are 237. Uh, Гласуваме по 237 изменение. The vote is closed. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Uh, amendment. Следва и изменение 238, но то отпада. Компромис 27. За, против, въздържали се, приема се. След което продължаваме с изменение 243. За, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се. Приема се. 260, 259 е, за, против, въздържали се. Приема се. 265 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 265, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. Има предложение да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се, 271 за, против, въздържали се, приема се. 270 отпада. 269 също отпада. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържава се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. 290 за, против, въздържава се, е, въздържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 293 за за против въздържали се приема се 294 отпада компромис 24 за против въздържали се приема се Изменение 306 за, против, въздържали се, приема се 330 из... оратора се поправя 307 за, против, въздържали се, отхвърля се, струва ми се. Но нека да гласуваме електронно, моля гласувайте.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 за изменение 8 се гласува в момента. За, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, издържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържание, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. За, против, въздържали се, приема се.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 57 е следващото изменение, което ще гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64. Госпожа Първанова. 65 3, 4 и 5 отпадат, а това не е отбелязано в списъка за гласуване. 60. 63 го гласувахме, отговаря председателката. Нека уточним за какво е, гласувате. 57, на 57 може би трябва да се върнем. Да, права сте, така. Гласуваме изменение 53, 54 и 55. Текста, това, те са идентични. 53 и 4 и 5. За, против, въздържали се, Отхвърлят се. Има предложение за електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, отхвърля се наистина. Е, бах,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 Oui, vous n'avez pas voté parce que vous n'avez pas <laughs> voulu voter. Не сте гласували или какво? А, окей. Окей. се, it's adopted. Приема се, значи, след промяната в вота. А, и сега продължаваме с изменение 60 65. 64, коригира се оратора. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Vote is open. Vote is closed. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Изменение 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 73. Микрофон за оратора. Не чуваме изказването. Няма Rejected. It oh, was rejected. Отхвърлено е 67-о предложение. Ни... Искам проверка. Искам проверка. Добре, гласувайте отново за 67-о изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Та бяхме стигнали до компромис до изменение 73. Изменение 73. За, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се.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 86 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 94. Гласуваме в две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се.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 the uh, oral question. Uh, on behalf of the committee, it, um, on uh, towards the Устен въпрос uh, от името на нашата комисия във връзка с uh, действията за премахване на гениталното усъкътяване на жени. I will put the, first the, the oral question. And there is no, there is in the. There's no voting list. okay. no voting list. It's just okay. First of all, we will vote the. Първо ще гласуваме по устния въпрос. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Крайното гласуване, моля ви, с електронни карти. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Господин Густавсън. On behalf, yes, to all. no? Uh, Michael, do you continue now?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 Okay, we continue with uh, И така продължаваме с последния документ за гласуване. Това е, е темата премахване на изтезанията в световен мащаб. Госпожа Яна Кодакис е докладчик. Може би ще иска да вземе думата. Госпожа Яна Кодакис е, казва нещо без включен микрофон, така че не можем да го преведем. Добре, казва председателя, това е интересно. Започваме с изменение 9, първа част. За, против, въздържали се. Страхувам се, че трябва да направим проверка по първа част на изменение 9. Режим на електронно гласуване, край на гласуването. Приема се. Втора част за, против. Ще направим проверка и по втора част. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Проверка по изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Не, то отпада. Е, компромис 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 15 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 22-ро изменение. С... То е устно внесено изменение. Има ли възражение? Няма. Гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 23 също устно внесено изменение. Има ли възражение? Няма. Тогава гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. 24. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 също с основнесено изменение. Няма очевидно възражение. Гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 първа част за, против,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 първо, кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега последното крайно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С много ясно мнозинство се приема поздравление за докладчика. Така. Така, имаме кратка информация за а, делегацията а, за Харватия. това всъщност бе чисто процедурен въпрос, който няма в момента очевидно да се обсъжда. А, 20 точка. Разни въпроси. Е, нов график за заседанието на комисията за 2014. И следващото заседание от 9.30 до 15.30 ще бъде на 12 феврари 2014 година в Брюксел. Благодаря на всички. Закривам заседанието.